Ladies and gentlemen. Уважаеми госпожи и господа, ще ви бъда благодарен, ако може да сме малко по-тихи, за да продължим със своята работа. Точка 26 започваме сега. Размяна на мнения с заместник председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг, която топло приветстваме с добре дошла по приоритетите в областта на правосъдието ще организираме дебатите, така че да се възползваме добре от предоставеното ни време. Графикът посочва, че им разполагаме с време от сега до 5 часа. Така че госпожа Рединг ще започне с, с своето представане, с своите а, становища по въпроса в връзка с защита на интересите в Европейския съюз. Едно предложение, което беше изготвено от Комисията защита на данните пътната карта по съдебното а, сътрудничество и след това, след това представене, вече ще е проведен кръг от въпроси, отговори, след това друг кръг от въпроси, ако е необходимо и така нататък. Ще проведем дебати, които при всички положения ще обхванат всички тези въпроси, които стоят на дневен ред. И така давам думата на заместник председателя на Европейската комисия госпожа Рединг. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Миналата седмица Парламента одобри резолюция по подкрепата за жертвите от престъпления. И нека още веднъж да отправя благодарност към вас за работата, която вие свършихте и която ние вършим възоснова на, това, на този законодателен текст, за да можем да вървим напред. Достигнахме до този резултат заради ангажираната работа на докладчика и за докладчиците в Сянка, за да засвидетелстваме напредък по това досие. Господин председателя ме помоли да говоря по директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. А вследствие от това и за публични, за обществения прокурор. Нека да започна с последните постижения по борбата срещу измамите. На 11 юни тази година комисията одобри предложение за директива, което е с цел да подпомогне борбата на Европейския съюз срещу измамите спрямо европейския бюджет. По-доброто ползване на вашите пари, разбира се, е приоритет за всички нас – най-вече в настоящите времена на економически трудности и в момент, в който водите преговори по следващата многогодишна финансова рамка. Обхватът на незаконните дейности, които водят до загуби в европейския бюджет е наистина шокиращ. Престъпниците съвсем нарочно предоставят фалшива информация, за да се ползват от европейските фондове в много сфери, най-вече в селското стопанство и регионалното развитие, както знаете. През 2010 година държавите членки отчетоха случаи за измами на стоеност 600 милиона евро. Но това са само отчетените цифри. Ние предполагаме, че реалната цифра е значително по-висока. И във всеки случай не бихме могли да толерираме дори и случаи, в които едно евро от парите на дънакоплаците достигат до джобовете на престъпниците. Това не е целта на европейския бюджет. Едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е, че европейските средства не са защитени по един и същи начин в европейски мащаб, защото правилата по наказателното право в държавите членки за борба срещу измамите с европейския бюджет са много разпокъсани и фрагментирани. И това е прекалено мек израз. Санкциите за едно и също престъпление варират от много години лишаване от свобода до най-елементарни глоби или пък нищо, в зависимост от това къде се намирате в Европейския съюз. Разбира се, това е истински стимул за измамниците да преминават европейските граници и да остават на места, които са от най-голяма полза за тях. Това не може да продължи така. Ние нямаме е, е, един и същи бюджет, който да се използва за създаване на работни места, за научно-изследователска дейност и така нататък. Имаме 27 подхода, които са различни и което не отговаря на нашите цели. Решението е просто. Ако нямаме федерален бюджет с пари, които идват от 27 държави членки, то, то в този случай ще се нуждаем и от федерално законодателство, за да запазим този бюджет. Ние в Европейския съюз в момента не правим това. Но трябва да осъзнаем, че тези престъпления са много по-различни от престъпленията, които се преследват на национално ниво. Така че предложената директива срещу измамите за защита на интересите на Европейския съюз предприема много сериозни стъпки, за да се заличат тези разлики. Една хармонизирана европейска рамка за преследване и наказание на престъпления, свързани с европейския бюджет, се създава в момента и с тези нови правила престъпниците вече няма да могат да се възползват от различията, които съществуват между правните системи. Вече няма да имат места, на които да могат да се крият. Нека да бъда малко по-конкретна и да спомена основните ползи, които се съдържат в нашето предложение. На първо място имаме едни общи определения на престъпленията, измама, свързани с измама престъпления, злоупотреба с процедури по обществените а, поръчки, коруп, корупция, пране на пари, измами с ДДС и така нататък. На второ място държавите членки ще предвиждат поне минимални санкции от 6 месеца лишаване от свобода до 5 години за по-сериозните престъпления, които нарушават финансовите интереси на Съюза за суми над 100 хиляди при а, измами и а, 30 хиляди при а, пране на пари. Много е важно да се разработят съответните времеви ограничения, т.е. един период, след който вече не може да се е, направи такова наказателно преследване, т.е. да има определени давности. Тези давности в момента са изключително кратки и пречат на е, прокурорските власти да бъдат достатъчно ефективни. На следващо място, според нашето предложение, ще е много по-лесно да се възстановяват загубените средства, като се обвързва тази, този регламент с директивата за конфискацията, която в момента подлежи на преговаряне. Приели сме политика по нулева толерантност спрямо престъпления срещу европейския бюджет. Всичко това може би ви звучи пределно логично, но господин председател, Позволете ми да споделя с вашата комисия, че се нуждая от помощта ви. Има известна неохота да се създаде определено ниво на защита във всички държави членки по отношение на финансовите интереси на Европейския съюз. Дискусиите няма да бъдат лесни, но в същото време са абсолютно наложителни. Разчитам на вас, разчитам на вашата помощ по време на тези дискусии. Вторият елемент, както си спомняте, от речта на председателя на Европейския съвет, той обяви, че възнамерява да установи европейска прокурорска служба. Ние тук наистина имаме ясни показатели, че случаите с измами с европейски средства в момента имаме предложение за, за директива за определенията и санкциите. И много често а, тези престъпления се считат за ниско приоритетни от страна на прокурорите. Това е един проблем, който трябва да бъде решен. Ето това е и причината, поради която моите сътрудници в момента подготвят инициатива за създаването на Европейска прокуратура възоснова на член от 86 от договора. Такава една служба ще има правомощията да инициира преследване, наказателно преследване в държавите членки, така че наистина да се гарантира, че престъпниците ще бъдат подвеждани под отговорност пред съда. Това е прокурор, който ще координира работата в държавите членки по отношение на злоупотребата с европейския бюджет и със средства от бюджета. Това е едва началото на работата, която предстои. В момента не мога подробно да ви кажа точно как ще изглежда една такава служба, една такава прокуратура. Но както е посочено в договора, правомощията ще поставят ударение върху измамите с европейски средства. Работим по всички аспекти на такъв един орган и Европейския парламент ще бъде включен в подготвителната дейност своевременно бих могла да ви информирам, че имам среща с националните главни прокурори, с Евроюст и с още една организация. Inside the European uh, Institute. Olaf, Olaf, thank you. <laughs> и с Олаф all the travels, um, and with Olaf. And Olaf Олаф поиска тази среща. Те наистина иска да се срещнат с мен. И както знаете, по време на моето изслушване, аз се обявих, че този а, прокурор, а, тази прокуратура ще бъде едно доразвиване, една еволюция на Евроюст. Госпожи и господа, започнахме работата по този въпрос и ще ви информирам за всички своевременни развития. Нека сега да стигнем до процедурните права. През 2009 година ние създадохме доста амбициозна програма, за да гарантираме, че Европейския съюз е място, където правата на обвинените лица се спазват. Трябват ни общи правила, за да гарантираме, че европейското пространство на правосъдие, което почива върху взаимно признаване, работи както трябва. Защото такива минимални правила, минимални права създават доверие в правосъдната система и то благодарение на сътрудничеството с вас и с съвета. Вече се приеха две мерки в пътната карта, а именно правото на ползване на тълковател и превод в съдебното производство и правото на получаване на информация. През юни миналата година представих третата мярка в пътната карта, именно правото на адвокат. Поне за мен това именно е сърцевината на процедурните права в пътната карта и поради тази причина трябва да бъдем пределно амбициозни. Защо? Защото нашите граждани трябва да получават съответните защитни мерки, които да гарантират техните основни права в случаи, в които те получават обвинения или биват подозирани в престъпна дейност. Благодаря ви много за ориентационния гласуване на 12 юли. Благодаря на госпожа Антонеско този вод ми вдъхна много доверие, защото наистина беше много амбициозен. Това показа на европейските граждани, че ние трябва да поставим високи минимални стандарти, които да поддържаме и понякога подсилваме. Това поне беше казано от Европейската комисия. И най-вече искам искрено да ви благодаря за това, че подчертахте много важния принцип за поверителност – Наистина трябва да се гарантира поверителността, когато обвиненото лице разговаря със своя адвокат, със своя защитник. Има много ограничени възможности за дерогация от това правило за достъп до адвокат и най-вече за правото на адвокат по отношение на процедурите при Европейската заповед за арест. Трябва да има ефективни съдебни мерки за защита при нарушаване на тези права. Благодаря ви, госпожо Антонеско, като докладчик за вашата неуморна работа по този документ. Беше проведен първият триалог преди две седмици по този документ при много конструктивен дух. Кипърското председателство се стреми към постигането на споразумение по време на техния мандат. Аз подкрепям напълно тази цел и моите служби, разбира се, ще работят много сериозно заедно с председателството и парламента, за да може тази цел да, бъдат, да бъде достигната. Трябва в същото време да осъзнаваме, че преговорите ще бъдат трудни и че може би ще се нуждаем от определена гъвкавост, за да може да се достигне до правилното равновесие между правата на заподозрените лица и нуждите на ефективното и качествено разследване. В същото време ние трябва да поставяме много сериозно ударение върху факта, че всяко решение, което приемаме, трябва да спазва и да уважава основните права на човека. Крайният текст, независимо как изглежда, трябва да предоставя качествени гаранции за справедлив процес, спазване на хартата на основните права на човека и Европейската конвенция за правата на човека. Какво трябва да се направи в тази сфера? Когато говорим за жертвите и много ви благодаря за прекрасния начин на работа между комисията ФАМ и комисията ЛИБЕ, това беше една истинска иллюстрация за това как трябва да се достига до успех чрез съвместна работа. Говорим много за уязвимите, за подозрени лица и, и уязвими категории като деца, които винаги попадат в тези уязвими категории. Говорим за допълнителни защитни механизми, освен тези, които са предвидени в предишната мярка за справедлив процес. Ето поради тази причина Европейската комисия в момента провежда проучване, едно проучване, което трябва да се проведе преди оценката на въздействието, именно по този въпрос трябва да разгледаме презумпцията за невиновност и да си помислим как всички тези идеи могат да бъдат включени в предложението на Европейската комисия по процедурните права. Направихме много, продължаваме с тази работа и ще има нови предложения, които ще бъдат предложени на вашето внимание. Уважаеми господин председател, Позволете ми да повдигна един въпрос, по който вашата комисия работи много. Вчера, дори тук в тази комисия се разискваше този въпрос, а именно защитата на данните. Проект, предложението беше готово минали януари. Както знаете, аз съм особено привързана към тази реформа. А, аз съм наистина голяма щастливка като комисар, защото имаме изключително ефективни докладчици. Господин Албрехт и господин Друцас. Те работят съвместно, включват всички колеги, провеждат разширени консултации, имат много натоварен график, много амбициозен график. А трябва да бъдем амбициозни, защото нашата цел е да сключим споразумение през 2013 година до края на ирландското председателство. Знам, че това е много амбициозна цел, но като гледам как работят вашите докладчици, виждам, че това не е невъзможна цел. Прочетох с голям интерес съвместния работен документ, изготвен от господа докладчиците преди лятото. Е, съгласна съм с тяхната оценка, че е, предложенията за реформи трябва да се разглеждат заедно, трябва да се приложи е, подход като към един общ пакет и това е много важно. Разгледах областите, посочени от докладчиците, които се нуждаят от допълнителни дебати и до изяснение. И съм съгласна с тях. Искам да ви информирам също така, че по време на неформалния съвет през месец юли, на който участвахте и вие, господин председател, също така разгледа някои от тези въпроси, административната тежест, делегираните и прилагащите актове, разпределението между изискванията за публичния и частния сектор – мисля, че по всички тези теми осъществихме напредък. Това, което е важно, е държавите членки да се съгласят, че всички тези правила трябва да се прилагат и за публичния, и за частния сектор. Разбира се, има някои конкретни, и специфични детайли, които са характерни за частния сектор. Поради тази причина предлагам директива, за да може да се предостави необходимата гъвкавост за публичния сектор. Всички тези детайли трябва се доизяснят. А също така ще продължат и дискусиите за намаляване на административната тежест а, и а, делегираните актове. Аз съм отворена за провеждането на такива дискусии и съм сигурна, че ще намерим точното решение или точните решения. В същото време, високото ниво на защита за индивидуалните лица по-нататъчното продължаване на развитието на вътрешния пазар и подпомагането и стимулирането на растежа. Исках тук да добавя едно изречение по въпроса защо сме избрали директива. И бих искала да добавя следното. Дори и да признаваме, да виждаме, че има нужда от гъвкавост за държавите членки в директивата, която се отнася до а, аспектите свързани с сигурността. Трябва да има ясно разписани защитни механизми. Правилата, задълженията и правата, които се прилагат и на двете нива, трябва да бъдат едни и същи. Но, като сравним всичко това с рамковото решение, с което разполагаме днес, виждаме, че директивата е една много важна стъпка напред защото включва не само трансграничното сътрудничество, но също така и местната работа от страна на компетентните органи в държавите членки. И това е по искане на Европейския парламент. Европейския парламент направи това искане по време на разглеждане на рамковото решение. И аз ще обърна конкретно внимание на тези области, които докладчика господин Друцъс и всички останали членове на вашата комисия смятат, че трябва да бъдат доизяснени. Но така или иначе, крайната цел е и в двата текста да имаме много високи стандарти, които да отговарят на изискването на бъдещето, да бъдат цялостни, изчерпателни и да включват цялата поредица от дейности, които са необходими за защита на личните данни. Също така очаквам с нетърпение дискусиите които ще се проведат на 9 и 10 октомври по време на Междупарламентарната комисия, Европейския парламент и националните парламенти. Наистина е много важно ние да чуем националните парламенти а, по време на тези срещи и искрено благодаря на Европейския парламент за това, че осъществява тази среща. А, конкретните работни документи, докладите на господин Албрехт и господин Друцъс ще бъдат много важни кръгълни камъни в процеса на реформа и Европейската комисия ще предостави цялата необходима помощ, както на председателството, така и на вашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, благодаря ви, госпожо Рединг. Вие споделихте с нас един цялостен поглед върху основните компоненти, основните елементи във вашата работна програма, приоритетите в областта на правосъдието, най-вече по тези три основни въпроса. Най-напред защитата на финансовите интереси на Европейския съюз с новото законодателство по въпроса. На второ място така наречения пакет за съдебно сътрудничество, процедурните права и на трето място защитата на данните. Много важна тема, очевидно, която е обсъждана по време на заседанията на комисията Либе нееднократно. И то съвсем скоро. Дори днес с докладчиците, които работят по директивата и регламента. Предлагам, за да подредим дебата, за да има ред в него, най-напред да чуем първия кръг от въпроси, които да са по първия въпрос, а именно инициативата за регулиране и защита на финансовите интереси със средствата на наказателното право. След това втори кръг от въпроси във връзка с процедурните права. И на трето място въпроси, които са свързани с защитата на данните. По този начин няма да смесваме отделните теми и ще може да бъде по-лесно и обозримо за госпожа Рединг да отговори на всеки въпрос, който вие зададете. Възползвам се от тази възможност, защото госпожа Рединг много директно се обърна към нас с молба да гарантираме сътрудничество с нашата комисия, що се отнася до тази сфера. И аз разбира се, ще направя всичко възможно комисията Либе направи наистина всичко по силите си, за да гарантираме нашата съвместна работа в този институционален диалог и с националните парламенти на държавите членки. Знаете, че съвсем скоро имаме междупарламентарна комисия в първата половина на октомври, в, тук в парламента, в Брюксел. Една среща, която ще постави ударение върху защитата на данните. Що се отнася до предложението за директива за борба срещу измамите, със средствата на наказателното право и искам аз също така да повдигна въпроса, че най-напред съм напълно убеден в необходимостта да се направи съществен напредък по този въпрос – На второ място, за съжаление си отбелязвам, че заради економическата и финансовата криза, която от известно време разклаща Европейския съюз и тези почти непоносими четири последни години, всички тези амбициозни цели за развитие на Европейския съюз до някъде остават в сянка – остават в политическата сфера, в политическите дебати, включително и тук в парламента. А всъщност тези измерения са взаимосвързани. Както показа и економическата криза, много важно е да се постига напредък в Европейската организация на капацитета за отговор да се създават средства, инструменти, да има политическа воля да се действа заедно срещу всички форми на заплаха, срещу финансовите и економическите заплахи над всички измерения в живота на Европейския съюз. Да, когато имаме хоризонт, един постижим хоризонт за развитие на разпоредбите по член 86 и да се създава реформа на съществуващите системи, да се създаде прокурорска служба на европейско ниво, не само за економическите интереси, но и във връзка с европрестъпленията по член 83 тероризъм, пране на пари, незаконен трафик, трафик на хора, експлоатация на деца, киберпрестъпления, киберпорнография. Всички тези престъпления, които представляват основата на законодателството за борба срещу престъпността. Това е много голямо предизвикателство за Европейския парламент. Искам да знам защо директивата е свързана с правното основание 382 вместо да се сложи като правно основание член 83. Така че по този начин измамите, прането на пари, корупцията, които поставят истинско предизвикателство за финансовите интереси и политическото измерение на Европейския съюз, не представляват такива теми за изготвящите политики на европейско ниво и до някъде за Европейския парламент. Това до някъде може да представлява лабораторен експеримент за наказателно законодателство в Европейския съюз. По този начин давам думата на онези, които искат да допринесат с въпроси. And the uh, directive on the uh, uh, uh, uh on the on the uh... именно прокурора, както и средствата за преследване на извършителите и представящите заплахи срещу финансовите интереси на Европейския съюз. А след това ще продължим към останалите свързани с това въпроси. Първата ръка госпожа Латфорд. А след това ще чуем останалите въпроси, поредица от въпроси и отговори от комисар Рейдинг. Латфорд. Госпожа Латфорд, имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Позволете ми също сърдечно да благодаря на госпожа заместник председателя на комисията за тази особено полезна възможност да обсъдим дълбочина редица въпроси. мерките за борба срещу измами в ущърп на европейския бюджет. Ясно е, че трябва да се предприемат решителни действия в тази област, най-вече като се има предвид, че става дума за средства на европейските дънакоплаци. Ние като политици имаме голям интерес от предприемането на решителни действия. Но загрижена съм във връзка с предложения минимален размер на наказанията. На 20 септември 2011 година комисията и по-точно Генерална дирекция правосъдие и вътрешен ред излезе с съобщение за наказателно-правните разпоредби в Европейския съюз. То бе последвано от резолюция на Европейския парламент. Цитирам от съобщението. Наказателно-правните мерки в Европейския съюз са важно допълнение към националните наказателно-правни разпоредби Ясно е, че наказателно-правните разпоредби отразяват основните ценности на всяко едно общество. Това многообразие е закрепено в договора от Лисабон. Господин Дион в доклада си от април подчерта, че предложенията за материално-правни наказателни разпоредби на европейско равнище трябва да са изцяло в съзвучие с принципа на субсидиарност и съразмерност. Но всъщност се предвиждат минимални и максимални размери на наказанието. С това напълно изключвате правото на осмотрение от страна на съдилищата. С други думи, съдята следва да постанови минимален размер на наказанието 6 месеца лишаване от свобода. Това според мен, госпожо Рединг, е в пълен разрез с размерността на размера на наказанието, залегнала в Хартата на основните права и в Конвенцията. Възможно е да бъдат сезирани във връзка с една подобна разпоредба Европейският съд и Съдът по правата на човека. Една подобна разпоредба е в разрез с принципите на многообразие и субсидиарност. Не съм запозната с правните системи на други страни, но в моята страна правото на осмотрение на съдилищата е в сърцевината на съдебната система. Не искам да се стига до положение подобно на това в Съединените щати, където съдията е принуден да постанови размер на наказанието 25 години лишаване от свобода или до живот безсрочно лишаване от свобода без право на условно предсрочно освобождаване, колкото и несъразмерно да му се струва това наказание. Съжалявам, че си пресрочвам времето, но искам да разберете, госпожо Рединг, че ако приемем тази разпоредба, можем да поставим прецедент. Мисля, че трябва да се даде възможност за осмотрение от страна на националните правораздавателни системи. Председателят, благодаря. Кой иска да зададе въпрос във връзка с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз? Това е първият кръг от разискванията. Но, доколкото разбрах, казахте, защита на финансовите интереси на Съюза и създаването на служба на Европейския публичен прокурор. Да, точно така казва председателят. Госпожо Зипел, имате думата. След това ще дам думата на госпожа Сарджентини. Ще проведем три кръга от въпроси и отговори, така че госпожа Рединг да се съсредоточи върху точно определени теми, когато ни отговаря. Първият кръг от отговори ще се отнася до службата на Европейския публичен прокурор и защитата на финансовите интереси. След това ще говорим за процесуалните права и накрая за защитата на данните. И така, думата има госпожа Зипел. Благодаря. Знам, че нямаме много време, но нека ви обърна внимание, че ще поставя въпрос и по другите две теми. Що се отнася до финансовите интереси, мога да съм съвсем кратка. Проблемът може би не следва да се разглежда в общоевропейски контекст. Ако той беше на общоевропейско ниво, нямаше да имаме нужда от директива. Проблемът е на национално равнище. Затова въпросът ми към госпожа комисаря е следният. Колко ефективно може да е прилагането на тази директива при условие, че става дума за злоупотреба с европейски средства на национално равнище и че директивата следва да се прилага от държавите членки. Чудесно би било, ако приемем директива, но как ще гарантираме нейното ефективно прилагане? Госпожа Сърджентини. Благодаря, господин председател. Слушайки изложението за предложението за създаване на служба на Европейския публичен прокурор, си зададох един въпрос във връзка с съдебното сътрудничество. Много е добре да се създаде една подобна служба, но с това не разработваме ясни политики по отношение на правото на съдебна защита. С други думи, ако тази служба повдигне обвинение срещу няколко, той трябва да има право да се защити пред съда. В някои държави членки е предвидена такава възможност, в други не. Вчера гласувахме по директивата за приемането на търсещите обежище. И в този текст се съдържа разпоредба за предоставянето на съдебна защита. Но ако в една държава не е предвиден подобен институт, как можем да осигурим съдебна защита за търсещите убежище? Говорихте и за уязвимите за подозрени лица. Едно уязвимо за подозряно лице при всички положения се нуждае от съдебна защита. Съгласно Европейската заповед за арест не се предвижда задължително предоставяне на достъп до адвокат от страна на която иде от двете страни приемащата или запитващата. Ако искаме да установим система на съдебно сътрудничество в Европа, то трябва преди да сме предприели каквото и да било, да гарантираме предоставянето на съдебна защита на гражданите. Възможност да се възползват от адвокат. Вярно ли е, че до следващите избори не се предвиждат разпоредби в тази посока? И ако отговорът е да, то какво можем да направим, за да променим това положение? Гражданите трябва да могат да се защитят, ако дадена страна отправи към друга държава членка запитване във връзка с заповед за арест или разследване. Благодаря, госпожа Маковей. And, uh, благодаря, господин председател. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата срещу тероризма и транснационалната престъпност. Всичко това изисква бързо и ефективно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. И това ме навежда на въпроса за доверието. Доверието е в основата на сътрудничеството. А за да установим дух на доверие, трябва да дадем възможности за съпоставимост на отделните правораздавателни системи. Смятате ли да излезете с предложение за оценка на съдебните системи, поне в областта на наказателното производство? Ако не осигурим съпоставимост на съдебните системи, няма да се установи дух на доверие. А ако не се установи дух на доверие, съдебното сътрудничество няма да е бързо и ефективно и съответно няма да реагираме адекватно на заплахите от тероризъм и организирана престъпност. Госпожа Матьо. Благодаря ви, господин председател. съобщенията на госпожа Ретинг е, са отлични новини, както за финансовите интереси, така и въпроса за конфискациите, които обсъждахме днес, както и създаването на Европейската служба на публичният паркет. Това е наистина хубава инициатива, много добра новината за създаването на публичният прокурор в Европа, защото въпросът ни е защо трябва да се ограничаваме само до публичния прокурор. Мисля, че трябва да разширим малко спектъра. Споменахме въпроса за педофилията, споменахме и други въпроси и мисля, че наистина трябва да се заемем с всички тези въпроси и да разширим повече амбициите си. Приветствам инициативата на комисията. Както знаете, в парламента създадохме специалната комисия за, за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. И голяма част от членовете на тази комисия членове и на другата комисия. И служихме ради с представители на Европол и на Европейската комисия. В момента също така имаме много широко поле на действие и много материал за работа, така да се каже благодарение на кризата, тъй като за нещастие организираната престъпност се възползва от, от кризата и увеличава своите облаки в момента и за това ни привършваме всички инициативи в посока по обаскаща организираната престъпност. Благодаря ви, господин председател. Ще продължа в духа на предишното изказване. Аз като депутат от е, Италия, съвсем естествено бих искал да привлека вниманието на госпожа комисария към борбата срещу организираната престъпност и много се радвам на амбициозния ви план за създаването на тази директива и в частност за повторното употреба на средства, които са били обект на злоупотреба злоупотреба с средства от европейски бюджет. Ние се занимаваме с, този, с тази тематика и действително трябва да разгледаме участието на структурите на организираната престъпност и на мафията в а, тези схеми. Аз лично работех в структурите за борба срещу мафията в Италия и мога да ви уверя, че още преди 20 години вече говорихме за борбата срещу измамите с европейски средства. И за нещастие не сме постигнали особено голям напредък от тогава. но предполагам, че разполагате с а, доста документи в а, тази област, а, които можете да ни предоставите. Имам един въпрос, свързан с а, случващите се в момента събития. Не смята ли госпожа Рединг и комисията като цяло, че случващото се в момента в Франция и като последствие в всички дипломатически представителства на Франция следствие на публикуваните карикатури в хумористичното списание Шарли Ебдо в Франция. Де факто то доведе до затваряне и до спиране на цялата дипломатическа дейност на френските посолства и дипломатически служби по цели в редица държави. Може би все пак трябва да припомним какъв е смисъл на член 2 от договорът от Лисабон както и да припомним съдържанието на хартата на основните права. Трябва да се борим за запазване на права, на основните права, включително и правото на свобода на словото. Това е една от ценностите, което определя нашето европейско общество. Разбира се, трябва да уважаваме чувствителността на различните мълчества, които могат да се почувстват обидени преди, се, преди знаете, стана въпрос за един филм, който беше определен като обиден. Това е съвсем друг въпрос, но тук става въпрос за правото на сатира. В момента целият вестник, цялото списание Шарли Ебдо буквално е блокирано заради публикуваните от него карикатури. Няма достъп до интернет сайта, няма достъп до списанието по телефона и това според мен е напълно неприемливо. Госпожа Инст. Благодаря. От една страна, госпожо Рединг, много добре звучат формулировки като защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Говорихте за това, че се нанасят щети в годишен размер от 600 милиона евро. Като се има предвид това, разбирам какво стои зад предложението, но какво следва да бъде неговото приложно поле. То трябва да бъде много точно определено, тъй като измама могат да съставляват и някои съвсем простички действия. Не знам дали подхода, който прилагате е правилният. Имам предвид създаването на Европейска служба на публичния прокурор – Във връзка с това предложение се запитвам къде е тук мястото на националните законодателства. Каква е ролята на държавите членки? Не мога да си представя, че една подобна служба ще разполага с толкова ограничени правомощия. Възниква и въпросът за хармонизацията по отношение на съдебната система като цяло. Проявяват ли държавите членки готовност да предприемат действия в посока хармонизация? Danke. Now it is up to you. Uh, I mean, I have noticed that Mrs. McIntyre. Това се зависи и виждам, че госпожа Макентайер иска да вземе думата на този етап. Искам само да кажа няколко думи относно Европейският публичен прокурор. Мисля, че има опасност от дублиране на работата, която вече се извършва в държавите членки и в този конкретен случай да дублираме, да дублираме и дейността на Евроюст. Напълно подкрепям сътрудничеството и съвместната работа на държавите членки, но имаме известни резерви относно създаването на нови институции, които са свързани с допълнителни средства и със съмнително добавена стойност. Председателят благодаря. Сега дам думата на госпожа Регинг, за да отговори на първият тур от въпроси, след което ще продължим нататък. Public... Нека да започнем с Европейската служба на публичния прокурор. Защо да я включваме, защо да я създаваме в тези ограничени размери и да не разширим правомощията към по-общи престъпления от по-общ трансграничен характер. Нека да започнем с проблема който е заложен в договора. В договора пределно ясно и много справедливо се включва ограничение на нашите възможности за действие. Това е свързано и с въпроса на госпожа Латфорд. Защо договорът не стига прекалено далече? в това отношение, защото наказателното правосъдие е наистина много деликатна област, която е свързана с субсидиарността. И както казах, и ще го повторя, и се придържам към това становище. Трябва да сме изключително предпазливи в това, което правим при хармонизирането при тези начинания за хармонизация в областта на наказателното право. За момента договора казва, че можем да напредваме, че трябва да напредваме по въпроси свързани с европейския бюджет, с многогодишната финансова рамка. Но ако искаме да отидем по-далеч, то ще трябва да се направи промяна в договора. Логично е, като си помислите за трансграничните престъпления и председателя цитира много области, в които също така има законодателни текстове на Европейския съюз за трансграничните престъпления. Но, за да отидем още по-надалеч, ние не бихме а, могли да направим това а, при съществуващия договор. Аз съм за промяна в договора, но смятам, че по-настоящем за момента трябва да прилагаме подход стъпка по стъпка и да правим само това, което ни се позволява по силата на договора. Сега, вашият председател зададе въпрос за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Защо сме избрали като правно основание член 325. За да дам възможно най-прост отговор, защото тази разпоредба се отнася за всички държави членки. Можете ли да си представите? И причината, поради която се намесваме тук, е защото нямаме а, попълзновения спрямо националния бюджет или на национална основа. Тук става дума за нашия общ бюджет. Можете ли да си представите, че не, не, няма да се борим срещу престъпността в определени държави членки, при които има нарушения спрямо европейския бюджет? Не, това би било случай, ако имаме друго правно основание, защото тогава може да има избор за неприлагане на законодателния текст от страна на редица държави членки. И това със сигурност не е правилният подход, защото в този случай отново ще стигнем до фрагментираност и до възможност за ползване на а, убежища. В 325 става дума за мерки, които, и тук цитирам, биха могли да се ползват като възпиращи мерки. Край на цитата. И вече тази дума, която се използва в регламента срещу тежките престъпления, служи като основа за създаването на мерки по силата на наказателното право. И като разгледаме развитието на договора, предишният член, в тази област изрично изключваше мерки, които се отразяваха върху прилагането на националното наказателно законодателство. Но това беше преди Лисабонския договор. Сега въпросната разпоредба в Лисабонския договор не допуска повече изключването на това приложение, това прилагане на националното законодателство. Не, може да се прилага за наказателно-правни мерки. И както казах вече, като отговор на председателя, наистина е много, много важно всички държави членки да бъдат включени, защото подобни престъпления спрямо бюджета на Европейския съюз не могат да бъдат сравнявани с други трансгранични престъпления – Те са всъщност вътрешно нарушаване на закона, на законодателството на Европейския съюз и трябва да въжат на територията на целия съюз. Въпросът, който беше зададен за това как държавите членки ще включат в националното си законодателство подобна директива. Това е проблем, който имаме с всяка директива. Винаги става дума за нейното транспониране. Разбира се, Европейската комисия работи заедно с държавите членки по време на периода на транспониране. Ясно е, че комисията като пазител на договора в случай, че има транспониране, на което не съответства на духа на директивата, може да се намеси и да заведе дело в съда на Европейския съюз. Сега, господин председател, въпреки, че наистина искахте да разделите въпросите по теми, Въпросите, които бяха зададени, показват, че понякога много трудно нещата да се подреждат по категории, защото те са взаимосвързани. И госпожа Саржентини зададе въпроса за правната помощ и защо все още не сме решили проблема с правната помощ в предложението за правото на адвокат. Мисля, че това е основния въпрос. Абсолютно съм съгласна, че правната помощ е основополагащ елемент в контекста на справедливия съдебен процес, така описано и в хартата, както и в конвенцията. и директивата за правото на адвокат винаги включваше материалното право на достъп до адвокат. И може би трябва да се направи по-детайлна оценка на въздействието по отношение на правната помощ. Това не означава, че се намираме в черна дупка и че няма правила за предоставянето на правна помощ правото на правна помощ се гарантира от член 6 на конвенцията и член 47 на конвенцията. И възоснова на тези разпоредби държавите членки е, имат вмененото задължение да гарантират това право на правна помощ в определени случаи и без дискриминация между европейските граждани. По време на нашите анализи ние видяхме, че този елемент на Конвенцията на съвета на Европа се прилага по един доста разпокъсан и непоследователен начин. В декларация, приета по време на съвета през юни, аз лично изразявам своето намерение да представя правен инструмент за правната помощ, така че да има едно всеобхватно, общо приложимо правило. Но ситуацията е много комплексна, има много големи различия между държавите членки и поради тази причина, преди да можем да направим оценка на въздействието, ние проведохме детайлно проучване с сравнителни елементи, което в последствие да се използва при предлагането на законодателство. Това проучване в момента тече, така че много сериозно работим в това отношение. Още веднъж тук виждам връзка и с другия въпрос, по отношение на доверието. Нашата система не е с цел заместване на националните правила с европейски правила. Системата е с цел създаване на минимални права и изграждането на мостове между отделните национални системи това е основополагащия елемент, за да може да функционира системата. А за да може да функционира системата, се нуждаем от доверие. Виждаме, че ако няма доверие, всичко се разпада. И виждаме как това става с заповедта за арест когато съд, съдиите решават да не прилагат и да не осъществяват заповед за арест, защото няма доверие на системата в съседна държава. Така че ето тук целият този въпрос за доверието е, един, е много близо до съществото на това, което правим в това отношение. Поради тази причина става ясно, че се нуждаем от различна система на контрол. върху съдебните системи в Европейския съюз. Сега знаете, че европейското, в рамките на европейското 6 месече ние упражняваме контрол във връзка с економическия растеж, елементите свързани с общественото и економическото развитие, начина по който функционира администрацията. Защо подпомагаме страните, които имат програми за изграждане на здрави и добре работещи економически системи? Защото виждаме, че има пряка връзка между нефункционирането или лошото функциониране на гражданските, административните и другите типове съдилища и липсата на желание за инвестиции в съответната държава. Така че това беше нашето желание в системата на европейското 6 месече да се включват елементи, които са изцяло свързани с економиката и общественото измерение, но също така и елементи, които а, са свързани с ефективността на правосъдието. За момента заедно с съответните експерти от съвета на Европа сме изготвили съответните елементи, които да се включат в анализите и препоръките по отделните страни – тук сме включили и специфични препоръки за реформа на правосъдната система по отношение на търговски и административни дела. Това е включено в работната карта по правосъдието. Може би си спомняте, че обявих това миналата седмица. Направих съобщение на министрите вчера вечерта във Виена, защото присъствах на среща на министрите на 27-те държави членки и плюс 20 държави още от съвета на Европа, министрите на правосъдието по тези въпроси. Разисквахме тези въпроси. Това ще бъде първата стъпка. Втората стъпка, е, за да можем да излезем от това, което наричам Копенхагенската дилема. Копенхагенската дилема от една страна, когато имаме страни, които се присъединяват, ние ги следим много отблизо и до известна степен ги принуждаваме да доизграждат своите правосъдни системи. Така че в този момент имаме а, такава възможност. И когато вече тези държави станат пълноправни членове на Европейския съюз, нашите правомощия за намеса стават много ограничени. Защото между процедурата за нарушение и член 7 нямаме никакви междинни средства. Така че до по-нататъчното развитие на правосъдната система трябва във втората стъпка да се превърне в такъв инструмент, за да можем да излезем от Копенхагенската дилема. Имаше един допълнителен въпрос. във връзка с Европейската служба за публичния прокурор и дали не дублираме работата на Евроюст. Евроюст е доста хлабава структура от национални прокурори, които работят заедно. Евроюст беше правилната стъпка, първа стъпка към едно по-близко сътрудничество. И това, което много често виждаме, че при въпроси, които са свързани с престъпления срещу европейския бюджет, националните прокурори просто спират своите действия до националните граници. И ако в съседната държава членка няма правила, които да показват, че това е престъпление, разбира се, че нищо няма да стане. Ето поради тази причина ни е необходима тази стъпка. Да идентифицираме престъплението и минималните санкции, след това да накараме прокурорите да работят в много по-близко сътрудничество. Това е необходимо, и е нужно за всички текстове, които са разработени и от съвета, и от парламента, както и от Европейската комисия. Трябва да има еволюция, трябва е, Евроюз да еволюира в Европейска служба на публичния прокурор, като се включват всички елементи, които са предвидени в договора. Това е процес, който протича стъпка по стъпка. Няма да се правя, че не съм чула изказването на господин Боргет, защото това всъщност е в сърцевината на нашата система в Европа и поради тази причина всички в медиите обсъждат по-настоящем какво означава това правото на, на, на, на сатира което е свързано с правото, с свободата на словото и със свободата на изразяване. Това е в основата на нашата демокрация и поради тази причина е толкова трудно в тези случаи да се запази правилния баланс. За мен като бивш журналист нещо е, едно нещо е много ясно. Свободата на изразяване на нашите медии е в сърцето на демокрацията. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега вече се връщаме към начина на процедиране. Казвам, че графикът ни е до 5 часа да сме с госпожа Рейдинг. Това не е последната точка за обсъждане. Ще продължим с други допълнителни важни теми, така че сега предлагам да преминем към втория кръг от въпроси. Поне 10 депутати вдигат ръце, които искат да се изкажат. Списъкът съдържа поне 12 души, така че предлагам всеки от тях да получи по 2 минути, за така че да може комисарят да отговори на опасенията, изтъкнати по следващите точки. Процедурните права и защита на данните. Започваме с господин Дуцъс, който отговаря за защита на данните. Благодаря, господин председател. Госпожа Ван Интвелт прекъсва господин Друцес. Мисля, че освен трите избрани теми, има още редица други теми, по които днес искаме да повдигнем въпроси. Теми, спадащи към ресора на госпожа комисаря. Кога ще имаме възможност да поставим тези въпроси? Председателят, от вас зависи. В първия кръг от въпроси, повечето въпроси бяха свързани с финансовите интереси и публичния прокурор. Ако На някои от вас им остане малко повече време, след като поставят въпросите по първоначално определената тема. Могат, разбира се, да поставят и други въпроси, които ги интересуват. Господин Друцас, по темата за защитата на данните. Първо благодаря за установеното тясно сътрудничество лично с комисар Рединг и с нейните сътрудници – това бе едно необичайно добро сътрудничество. Мога само да повторя казаното от вас, комисар Рединг, за това, че графикът ни е амбициозен. Ние се придържаме към амбициозния си график, като обаче осъзнаваме, че трябва да поставим качеството пред спазването на сроковете. Трябва да постигнем баланс между спазването на графика и гарантирането на качество. Що се отнася до избора между директива и регламент, то знаете, че Европейският парламент би искал да се приеме единен правен инструмент под формата на регламент, който да урежда всички аспекти, свързани с защитата на данните. Уважаваме вашия избор, избора на директивата като инструмент. Парламентът, както казахте, разглежда двата текста в пакет и при необходимост ще отстояваме този свой подход. Какво имам предвид с това? Съветът отправя към нас тревожни послания. Някои държави членки с неохота биха приели изготвянето на директива. Имате ли някаква допълнителна информация за хода на преговорите с съвета? преговорите за защитата на данните? Какви са настроенията сред държавите членки и какво смята да предприеме комисията, ако те не са в съзвучие с нейната позиция? Документът касае изключително сложна област, към която са относими много аспекти. Аз ще се спра само върху един от тях – делегираните актове. Както знаете, докладчикът и докладчиците в Сянка в Европейския парламент не смятат, че са представени достатъчни основания от страна на комисията в защита на приемането на делегирани актове, що се отнася до регламента за защита на данните. Трябва да помислим дали наистина се нуждаем от делегираните актове или дали се нуждаем от такъв голям брой делегирани актове. Има ли комисията някакви идеи за запълването на празнотата в законодателството, която ще възникне най-вече, тъй като се развиват и технологиите? Госпожа Гал Госпожо заместник председател на комисията, спряхте се върху два въпроса, които според мен са много важни. Първо, говорихте за Европейската заповед за арест. Въпросът ми е следният. Ако Върховен съд по силата на свое решение откаже да приложи инструмента на Европейската заповед за арест, може ли да бъде сезиран съдът на Европейския съюз? Може ли делото да му бъде прехвърлено? Още един интересен въпрос е въпросът за индекса за оценка на правораздавателните системи и Копенхагенската дилема. Според вас, съгласно Копенхагенските критерии, има ли възможност за изискване за спазване на правата на малцинствата? Индексът за оценка на правораздавателните системи може ли да отрази спазването на правата на малцинствата? Това според мен би било необходимо. Госпожа Гиом. Господин председател, ще продължим в духа на някои от забрехите, направени от колегите. Да си представим, че има четвърти кръг на въпроси. Всъщност, надявам се да има и четвърти кръг от въпроси, за да мога аз да оставя своите въпроси. Sachant que je vais m'exprimer concernant les Roms. Е, ще си изкажа по въпроса, свързан с ромите. Давате ми думата сега. Добре. Още по-добре. Ще възползвам вашето присъствие, госпожо комисара. За да се върна на един въпрос, който е много обсъждан в момента, искам да се спра на ефикасността на европейските действия. Ние всъщност искаме засилване на тези действия. Първият ми въпрос е свързан с освояването на европейските средства. Изглежда, че има проблеми с това освояване, така че може да си зададем някои въпроси как точно се осъществява то. съществуват средства, които не са мобилизирани по административни и други причини. Въпросът ми е как смятате да се справите с тази голяма трудност и как възнамерявате да подобрите освояването на средствата. Вторият ми коментар е с липсата на задължителен характер на националните планове за интеграция тези планове бяха предадени преди няколко месеца и някои от тях изобщо не бяха а, по темата, така да се каже. Въпросът ми е, възнамерявате ли по някакъв начин да оценявате прилагането на практика на тези стратегии и как смятате да наблюдавате интеграцията на ромското население в обществата? И третият ми въпрос, имате ли някакви планове на европейско равнище по отношение на реинтеграцията в економиката и по-конкретно възможности за микрокредитиране, привличане на вниманието на проблемите, свързани с хората, които влизат като иммигранти, които не са готови да влязат в пазара на труда и има опасност да попаднат в ръцете на организираната престъпност. И накрая, възнамерявате ли на обществено равнище да имате някакъв отговор, който да не е репресивен? Благодаря ви. Thank you. Also on Roma, също ще кажа няколко думи за ромите. Между Румъния и Франция е сключено споразумение за връщането на ромите. Какво смятате по този въпрос, като се има предвид, че поддържате и връзка с френската страна? Вторият ми въпрос е свързан с защитата на данните и по-точно с преразглеждането на нормативната уредба за Европол. Европол явно иска да се разхлабят изискванията за защита на данните, тъй като възнамерява да споделя повече данни с обекти от частния сектор, с трети страни, в това число и чувствителни данни. Според мен това до някъде контрастира с директивата за защита на данните. Как ще гарантирате, че тези действия от страна на Европол са и в съзвучи с изискванията по директивата? Господин Енчо. Дори съм рефер refer pe scurt Съвсем накратко бих искал да ви задам няколко въпроса. Най-напред относно предложението за създаване на европейски механизъм за зачитане на правовата държава. Това беше идея представена в наблюдателното съдание в Страсбург. Въпрос е, подкрепяте ли тази инициатива? На второ място не разполагаме с много време този следобед, но все пак искам да засегна темата за ромите. Искам да ви уверя, че интеграцията на тази общност няма да стане чрез прехвърляне на отговорността към някои конкретни държави членки. Решението е в сътрудничеството на европейско равнище. И за тази цел можем действително да привлечем и ромските общности. И винаги съм се борил именно за това. Никога не сме поставяли въпроса на, за ромите по този начин. Трябва да привлечем участието за, в, за участие в процеса на интеграция и местните власти, както в а, държавите, където в момента прибивават ромите, така и в държавите ми на происход. Трябва също така да привлечем и експерти в областта. Не смятам, че действията ви по отношение на ромите могат да дадат резултати без а, привличане на този широк набор от а, заинтересовани страни. И последният ми въпрос е свързан с а, вашата позиция относно присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Напълно разбирам доводите на, за, на вашето изказване, но искам да ви, но искам да ви предупредя, че вашите изказвания могат да имат опасни последствия. Нямам потвърждение на това, което ще кажа сега, но доколкото разбирам, непосредствено пред Европейския парламент на в парка Леополд има имаше разлепени ксенофобски плакати, които призовават българското население се противопостави и на присъединяват на България и Румъния към шенгенското пространство. Подобна позиция е много опасна. Европейската комисия никога официално не се е противопоставила на членството на България и Румъния в шенгенското пространство. Но да има госпожа Станука. Благодаря ви, госпожо Рединг. Аз също искам да се върна на вашето изказване в Страсбург миналата седмица и идеята за този нов механизъм. Може би ще може да ни представите малко по-подробно тази инициатива. трябва да изготви механизъм за прилагане и за наблюдение на съществуващите разпоредби в договорите, както и, за прилагане на хартата на основните права. Знаете, че има някои препятствия при прилагането на тези законодателни разпоредби въпросът ми е как възнамерявате да ги преодолеете. Благодаря ви. Опитвам се да зачитам изискванията за време, защото знам, че ни остава много преди края на срещата. Пред ми въпрос е относно индекса за оценка на, съд... на съдебните системи и Копенхагенската дилема. Споменахте го при обсъждането на ситуацията в Румъния в пленарна зала миналата седмица, за което ви благодаря. Но ще се радвам, ако може да получи малко повече подробности. Ако има такива индекси, какви, какво възнамерявате да направите след като получите тази оценка? Ще има ли някакви последващи действия? И другият ми въпрос е, от, свързан с Копенхагенската дилема, която стои пред нас от а, доста време насам. По отношение на въпросът, а, свързан с а, ромите. Има данни от Световната банка и други институции, но ми се струва, че тези данни не са достатъчно широко разпространени и оповестени в държавите членки. Въпросът ми е как възнамерявате да действате за напред? Дали ще поръчате всички тези а, институции? Дали смятате Световната банка и ПРООН като възможни партньори, тъй като те участват активно в процеса на събиране на данни? И бих искал също така да ви попитам какво вие самата научихте от тези данни, как вие ги тълкувате и как ще ги използвате в диалога си с държавите членки и как изобщо гледате на въпроса за интеграцията на ромското младсинство. Благодаря ви. Um, all, like to, um, to ask... Благодаря ви, господин председател. Не, не бих искала да ми задам въпрос за пакета за защита на данните, подобно господин Друцас. Струва ми се, че за момента положително само относно регламента, а по отношение на директивата, доколкото разбирам, съветите първа започва своята работа, но се опасявам, че равновесието в работата по тези два документа ще бъде нарушено. Според мен няма как да се вземат допълнителни мерки за засилване на полицейското и съдебно сътрудничество, ако те не са уравновесени с функциониращи правила по отношение на защитата на данните. На второ място бих искала да чуя малко повече от госпожа комисария за външното измерение на защитата на данните. Проблемът е много сериозен и няма да бъде разрешен с настоящият пакет който се обсъжда в момента. Знаем, че и в момента трети страни имат достъп до данни, без ние по някакъв начин да може да контролираме този процес. Не говорим само за Съединените щати, но и за други водещи търговски партньори, като Китай и Индия, например. Подобно на другите колеги, аз също искам да чуя малко повече за скорошните случаи на експулсиране на роми от Франция. И накрая, имате ли намерение да направите някаква път на карта за правата на лесбийките, гейовете, транссексуалните, бисексуалните, както не веднъж се споменава? Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Благодаря ви, господин председател. Няколко въпроса, госпожо комисар. по отношение на фрайското правителство, какво ще правят те за ромската стратегия, тяхната политика. По отношение на ромите, искам да кажа и да подчертая, че тук е нашата роля да говорим какво ще стане в рамките на многогодишната финансова рамка. И тук има вече няколко а, въпроса, които няма да се решат така или иначе по оперативните програми. Там трябва да има достатъчно средства много по-добър подход, многоаспектен период ни е трябва. Може би това ще се отрази във вашия доклад по отношение на ромите. След това искам да а, попитам за задачите, как се разпределят в комисията, защото доколкото разбирам, Вашата генерална дирекция прескача цялата стратегия за интеграция на ромите. Има други агенции, които са неизвестни за никого където може би там ще се свърши съответната работа и това най-вероятно е някаква вътрешна вътрешно разпределение. И тази сутрин госпожа Зданока говори за агенцията на ЕСЕ за основните права, които отговарят най-вече за интеграцията на ромите. И ние поне останахме впечатление, че ролята или задачите на агенцията вече са прекалено много и надхвърлят техния капацитет. И това ли е въпроса? Това е въпроса по проблема с ромите и просто се чудим как ще се осъществява контрола през следващите няколко години, а пък иначе много мога да говоря за измамите във връзка с стратегиите за ромите. И това е много важен въпрос. Благодаря ви, госпожа Ромеро. Благодаря ви, господин председател. Първият ми коментар. Аз трябваше да се изкажа в първия кръг от въпроси. Мисля, че първия обаче от е непрекалено много време и тук трябва да се върна към казаното от госпожа Саржентини. И да спомена отговора на госпожа Рединг. Отговорът, който вие дадохте на госпожа Сарджентини, не казахте дали по време на този мандат ще се реши правната помощ. А, просто искам да разбера кога планирате да се включи правната помощ в този текст. Процедурата за гаранциите трябваше да влезе в пътната карта и няма да можем да постигнем споразумение по всички тези въпроси. В директивата се съдържат разпоредби за правната помощ. Това е наистина много сложен въпрос. Да, разбира се, че е, но комисията вече проведе проучвания, които показват колко е сложен въпроса. Това, което искаме е Европейската конвенция да се прилага и че има безплатна правна помощ, когато става дума за Европейската служба за публичния прокурор. Не може да се премахне правната помощ. Тя е включена в пакета. също така е коментарът, който направихте за Европейската заповед за арест. Какви решения ще вземе Европейската комисия? По отношение на Европейската заповед за арест. Има ли някаква инициатива в тази връзка? И още един въпрос, който исках да задам. Не знам дали имаме време. в проекто бюджета, както споменахме в пленарно заседание, няма отделен ред, който е посветен на жертвите. Но това, което исках да ви кажа, госпожо Рединг, е, че ние в момента разглеждаме бюджета за жертвите. Разполагаме с проекта Дафне който трябваше да се разработи, който работеше от предишната рамка, нищо не е увеличено като финансиране от 2007 година насам. И там се споменава изрично превенцията на използването на наркотици. И това е част и от целите ни по здравеопазването. Мисля, че наистина трябва да разработите тази важна част от бюджета и да го увеличите. Благодаря ви, госпожо Ромеро. Проблемът с времето не е само тук. Във всички комисии съществува проблем с недостига на време. Когато комисията работи по един въпрос, то тогава много лесно да се отговори на всички въпроси, но когато има поне три различни, много различни теми, както в този случай, е много трудно да се структурира дебата. Много е трудно да се даде думата на всички, да се отговори на всички зададени въпроси и на направените бележки. Трябва понякога да се връщаме към казаното по време на първия кръг. Да, първия кръг наистина отне час и 15 минути а сега трябва да се справим с всички останали въпроси, включително и с тези повдигнати по време на първоначалната дискусия. А сега чуваме и допълнителни въпроси за ромите. Но имаме все пак време, което ни остава, ако искате да зададете някакви допълнителни въпроси. Просто аз като председател трябва да гарантирам, че всички, които искат думата, я получават, но трябва да се придържаме към времето, което ни е предоставено в дневния ред. Трябва да уважаваме времето и на останалите. después de intervenir abandona la sala, lo cual es también un desprecio al tiempo de los demás, que estamos aquí mañana y tarde много често хората си задават въпросите и излизат от залата без да изслушат въпросите на останалите колеги. И това също не е толкова честно. Следващия ни оратор. Това е петия или шестия път, когато, в който обобщавам най-шокиращите факти в историята на съдебното сътрудничество по наказателни въпроси в историята на Европейския съюз. И сега а, се радвам, че съюзяваме сили с госпожа Кинга Кал и други унгарски колеги. Моите извинения към всички, които вече са чули този шокиращ случай. Вече говорим за един ирландско-унгарски случай, ирландски гражданин в Унгария, и след безумно шофиране удря две малки деца, които чакат заедно с баба си на тротуара, за да пресекат. Майката и бащата губят и двете си деца заради това безумно шофиране в това време. И двете деца са починали. Унгария позволява на ирландското лице да се върне в Ирландия под гаранция и получава 3 години в Унгария получава 3 годишна присъда. В Ирландия те отказват да го екстрадират, нито пък да приложат а, присъдата. Тоест, имаме извършено престъпление, имаме присъда вие, госпожо Рединг, бяхте с министър на правосъдието в Унгария. Унгарската преса беше пълна с вашите снимки, с вашите очаквания. Какво постигнахте вие в този случай? И вие, като голям защитник на правата на жертвите, какво препоръчвате в този момент да направят родителите? те имат ли достъп до адвокат, за да продължат с производството. Повтарям въпроса на госпожа Гал. Могат ли те да отидат в съда в Люксембург или в Страсбург? И вие, като основното лице, занимаващо се с правосъдие, какви шансове им давате? И кой трябва да ги представлява? Те имат ли достъп до адвокат в тази отворена европейска система? Е, и щом казвате, че е толкова важно да се представят правата на жертвите. Какво смятате вие, госпожо комисар? Това е моят въпрос. Благодаря ви. Госпожа Зипел, не можахме да се справим с разпределянето на времето, но мисля, че дори и с 4 часа да разполагахме, пак нямаше да ни стигнат. Смятам, че трябва колегите, всички тук да сме малко по-дисциплинирани, когато се изказваме. В противен случай няма да получим отговор на всичките си въпроси. Ще поставя само един въпрос. Нещо, на което не се спряхме достатъчно до този момент, а именно държавите членки. Говорим за процесуални права. Да, Знаем също така, че Европол иска да събира и предава и обработва все повече данни. Но що се отнася до правата на обвиняемите и до защитата на данните, то държавите членки изостават. Какво можем да направим, за да окажем по-голям натиск върху държавите членки? Защо не се постига напредък в областта на законодателството за правата на обвиняемите, на законодателството за защитата на данните? Мисля, че трябва по-ясно да се чуе гласът на парламента. Не е възможно да се създават все по-широки възможности за събиране на данни, за каквато и да било било цел, без обаче да правим нещо съществено в името на правата на обвиняемите. Държавите членки трябва да се движат заедно с Европейския съюз, а не постоянно да са в застой. И сега дойде реда на госпожа комисаря да отговори на всички въпроси, които и бяха зададени. Заповядайте. Благодаря ви. Да, ще се опитам да направя всичко възможно, уважаеми господин председател. И трябва да си признаете, че обикновенно се опитвам да дам а, сериозен а, отговор на въпросите, а не просто да обикалям около основното. Защитата на данните. Тук това, което планираме много ясно. Ще се боря за пакетния подход. Разбира се, някои държави членки реагират много наохотно на предложенията на комисията. Разбира се, някои се опитаха в началото да се отхвърли директивата и да има само регламент, но това беше спряно по време на неформалните срещи, на които участваше и вашия председател. И за мен, и за вас винаги е било очевидно, и то възоснова на договора, че има и трябва да има същите нива на права и в търговските, и в личните дела, и в публичните дела. Договорът не прави разграничение между тези компоненти, така че ние прилагаме договора. И на второ място, за това, че трябва да се разшири директивата за вътрешния обмен на данни, на лични данни от правоохранителните агенции. Получихме големи критики от някои правителства, но когато говоря с правоохранителните агенции, те ми казват точно обратното че в ежедневната си работа те не могат да разграничават между данни, които са местни и данни, които имат трансграничен ефект според нас това ще е двойна работа да се прави такова разграничение. Тези данни се подчиняват на едни и същи правила, така че не разбирам логиката на някои министри на вътрешните работи, които се опитват да включат допълнителна административна тежест за своите правоохранителни органи, без да се стига до резултат, който да отговаря на договорите, на договора. Така че аз съм ясна, вие сте ясни, наистина това е чудесен резултат. Въпросът свързан с делегираните актове. Мисля, че ако има въпрос, в който парламент е съгласен с съвета, това е въпросът, по който има съгласие. Когато се изготвя законодателен текст, искате този текст да бъде възможно най-добрият, който след това да получи одобрение. Но ако изготвяте регламент, най-вече, който е пряко приложим, и вие знаете през какви проблеми ще минем, за да се достигне до това пряко приложимо законодателство, след това не искате да се връщате към този текст на всеки 6 месеца, за да променете законодателството. Трябва да, този текст да бъде технологично неутрален, да може да бъде приложим на практика, без всеки път да води до една пълнокръвна реформа. Ето защо, поради тази причина, в това отношение, съм се възползвала от така наречените делегирани актове, които са заложени в Лисабонския договор. Това не е нещо, което комисията си е измислила – за да може да завземе властта за комисията. Не. Ако погледнете къде съм сложила делегираните актове в текста, ще видите, че това никога не е за важни или стратегически елементи. Разбира се, мога да проведа дискусии с съвета, и с парламента, за това какво представляват стратегическите елементи. Може би това, което смятам за стратегически елементи, за вас не са и е обратното, но това подлежи на обсъждане. Но в моята процедура беше пределно ясно, че няма стратегически и важни елементи, които да подлежат на делегирани актове, а по-техническите, които трябва да се променят при съответната реакция. И като погледнем какво пише в новия договор, се вижда, че тези делегирани актове могат да бъдат дадени само възоснова на договора, възоснова на законодателството и при споразумение с съвета и парламента. Тоест не с комисията някъде да се стои сама и така да си иземва властта върху гражданите. Всичко си е сложено в законодателството. Нека да обсъдим какво е включено, да видим дали съм стигнала прекалено далеч или пък не пък прекалено далеч. Но тези правомощия могат да бъдат прилагани само при контрол на държавите членки Европейския парламент. И пълната приложимост на регламента не зависи на, от нито а, едно от тези правомощия. За мен това беше най-важно. Това беше границата за това, което е важно. Всичко, което е важно в регламента е оставено за по-нататък и за възможност за преразглеждане. Сега, въпросът за третите страни. Да, знам. И една от причините, поради които ни трябва много силно европейско законодателство, е да можем да се изправим срещу други части от света, като континент, с права за целия континент, защото ако действаме диспергирано, всеки действа сам за себе си, резултатът ще е нула. Ето това е причината, поради която се нуждаем от това категорично и силно законодателство. Другия въпрос за новите институции, за Евроюст и така нататък, и така нататък, и така нататък, ами пределно ясно е. Новите институции са включени в регламент. Щом се създаде новия закон, той ще те ще се адаптират към новия закон. Разбира се, че това ще стане точно така. Същото въжи за агенциите като Европол. Вече сме обявили в своето съобщение от 2012 година, че ще започнем консултации с всички заинтересовани страни. И това ще стартира преди 2012, преди края на 2012. Тоест няма да има изключения от общо приложимите правила към всички в Европейския съюз и всеки, който иска да работи и който да иска да е в контакт с гражданите на Европейския съюз. Въпросът за Европейската заповед за арест. Защо искаме да имаме решения взети на европейско ниво, общностни решения и не междуправителствени решения. Ами, именно за да може да се предотвратят такива девиации, различно тълкуване на законодателството, различно приложение – от приемането на Лисабонския договор. Вече разполагаме с възможността да направим това. Аз съм нетърпелива, вие сте нетърпеливи. Но всъщност само от две години разполагаме с тази възможност да създаваме европейски закон. Всичко преди това беше междуправителствено постижение. И всички критики, които чувам тук, са по-скоро критики към държавите членки. Защото те действат възоснова на междуправителствени споразумения и те, както виждаме, са много далеч от съвършенството. Най-доброто, което мога да направя е, на тази основа, е да постигна баланс между разнобойните становища на държавите членки, но не бих могла да ги принудя да вземат едната позиция или другата. Ето за това ни трябва европейско законодателство. За това сега всичко се облича в формата на европейски закон. И за това през 2014, мисля, ще приключи процеса на лисабонизация или хармонизация с Лисабонския договор на всички междуправителствени правила. И много се забавляваме, цитирам, когато стигнем до това, защото означава, че автоматично всички тези междуправителствени споразумения ще станат европейски закони. Все още ще има сериозни дискусии, които ще трябва да се провеждат с държавите членки по отношение на тези проблеми. критериите от Копенхаген целият въпрос за функционирането на съдебната система, младсинствата, корупцията, каквото и да кажете, да. Мога много ясно да кажа, че искрено съжалявам, че не разполагаме с никакви средства. Щом тези страни станат членки да се действа и за това ни трябват европейски закони, които да ни позволяват да действаме, ако нещо се обърка. И поради тази причина предложих да се приложи един а, подход с няколко стъпки. И Това беше целта. Е, една добра съдебна система, която да доведе до економическа полза. Ето това беше първата полза, е, която беше обвързана и с економическите дискусии по европейското 6 месечие. В момента, в който се постигне тази цел, ще има втора стъпка, е, която също ще влезе в програмата за развитие на съдебната система – е, и функционирането и които не са не просто свързани с економически елементи излизат извън него. Шенген. Колегата напусна, но залата, но може би е важно да отговоря, защото има толкова много недоразумения, които съпътстват тази тема, а тя е много важна. Знаете, че комисията прави технически анализ, за да прецени дали дадена държава членка охранява технически своите външни граници, своите граници, дали е готова да влезе в шенгенската система, говорим за външните граници най-вече, дали те са технически обезпечени. Тази задачи са свършени. Комисията много ясно каза, че двете държави членки, за които става дума, България и Румъния, са технически готови. Но решението, политическото решение, се взима от държавите членки. Чрез единодушие. И то не по техническите аспекти, а по политическите. И там много добре си представяте, също така и виждате. Виждате, че министерските срещи на министрите на външните работи от са отпаднали, те са свалени от дневния ред, така че може да си представите какъв тип политически дискусии за развитието на Шенген се провеждат в държавите членки на Европейския съюз. Ще приключа с въпроса за ромите. Затова отговорих на всички въпроси, останали въпроси преди това. Агенцията по правата на човека в Виена е много важна институция. Тя върши много важна работа която мен лично ме впечатлява много, защото не съм запозната с всички детайли, но така или иначе приемам този солиден анализ, солидните данни, които получаваме от Агенцията за основните права. Знаете, че с някои държави членки не сме постигнали съгласие за начина по който агенцията и нейната програма трябва да се организират. Знаете, че държавите членки трябва да се договорят единодушно в съвета за работната програма на Агенцията за основните права. Те, например, отказват да се включи в работната програма на агенцията тематичните области, полицейско сътрудничество, съдебно сътрудничество, наказателно-правни въпроси, те имат правото да включат тези тематични области. Аз имам правото пък от своя страна да помоля агенцията да се занимае с тези тематични области. Тоест, тук отново стигаме до някои дискусии и пререкания с държавите членки. Но програмата Дафне – поне намерението на Европейската комисия не е да прекратява действието на програмата Дафне. Предлагаме тя да продължи в програмата по права и гражданство. Имаме Дафне, основни права, гражданската програма и също така програмата срещу дискриминация и равнопоставеност на половете. Сливането на тези програми е, е с цел упростяване на процедурите, съвместимост, в крайна сметка да се получат повече средства за постигането на целите, защото това, което предлагам, и това е една от програмите, предложени от комисията, без намаляване на бюджета, да това, което ще стане в крайна сметка между парламента и съвета, е съвсем друг въпрос. Но комисията по всички тези програми, които са свързани с права, гражданство, жените, не е намалила финансирането. И да добавя на втора специфична цел при Дафне по отношение на правата и гражданството. Мисля, че това може да се постигне по време на преговорите, въпреки че не беше това начинът, по който искахме да се направи това. Но така или иначе няма да влизам във война по този въпрос. Ако това е желанието на законодателите, на съвета и на парламента, добре, нека така да бъде. За пътната карта за лъбъгата. Знаете, че моята работа се фокусира по два аспекта. Прилагането на европейското законодателство, липсата на дискриминация, възоснова на сексуалната ориентация. Това е в принципа на договора и на нашето европейско законодателство. започнах процедура по нарушение срещу някои държави членки, които не прилагат коректно директивата за свободно движение този въпрос. Направих това и когато имаше случай на дискриминация срещу ЛБГТ. Наистина имам конкретно предложение и в гражданско-правната област да се дадат равни права на двойките от един и същи пол. Както виждате, моите предложения винаги са неутрални по отношение на пола и поради тази причина това означава, че хората имат едни и същи права, например режимите за брачна собственост. Това предлага комисията. Вече, разбира се, предстоят дебати в парламента, в съвета. И те трябва да продължат в тази насока. А, да, правната помощ. Не знам къде си сложих лището, но съм си запомнила какво имам да кажа. Вече ви обясних какво правим и защо се налага да се прави анализа и проучването. Всъщност няма реално проучване до този момент и не е възоснова на това, което имаме на, на масата. Възоснова на това, с което разполагаме, не можем да направим правно предложение. Аз искам да направя такова предложение. Написала съм черно на бяло, че ще направя това през годината 2013. И сега минавам към ромите. Yes, the situation is not... Да, положението не е добро. Струва ми се, че държавите членки не са изпълнили изцяло или удовлетворително националните стратегии за интеграция на ромите. Да, проблемът с интеграцията на това население е много далече от намиране на решение. И не, ромските деца все още не ходят на училище и с това трябва да започнем, ако не искаме този проблем да рецидивира непрекъснато през следващите поколения. през лятото, през август. Проведох изключително сериозни разговори с моя колега в френското правителство, министър на вътрешните работи и възоснова на тези дискусии новото френско законодателство по свободното движение – вече се прилага, вече е в сила. Това обаче не решава проблема с интеграцията. Това се прилага само за индивидуалните права на европейските граждани да не бъдат експулсирани от определена държава членка без намесата на съда и без да се прилага правото на обжалване и изслушване в съда, като съда трябва да вземе решение случай по случай. Ето защо някои елементи ще бъдат включени. Най-напред. Анализът на националните стратегии за ромите ще се направи, Като си спомняте, предния път ви представих стратегиите, които бяха предложени от държавите членки. Аз ви казах, че ще анализираме това, което става в държавите членки, където се прилагат тези стратегии. Анализът тече в момента и това ще стане така или иначе. Но оставам с впечатление, че това не е достатъчно. I made During the summer... И поради тази причина, през лятото, когато се разиграха всички тези събития, на различна основа, но така или иначе станаха, да предложих един тристъпен подход. Освен всички останали неща. Най-напред, през октомври Националните звена за контакт по ромските въпроси ще заседават. Знаете, че в националните стратегии държавите членки номинират национални точки за контакт. Тези лица ще се срещнат тук в Брюксел, за да се види какво точно се прави, дали въобще има някакъв напредък или няма, къде въобще нещата не вървят напред. как се освояват фондовете или не се освояват, какво е обещано на хартия и какво се прави в действителност. Вторият елемент, когато сме събрали всички тези елементи, ще искам да създам една пилотна група от държави членки с три вида държави. Под точка А. Държави с голямо ромско население на своята територия, очевидно. Под точка Б. Държави членки, които са предприели много интересни действия, за да интегрират ромското население. Може би държави като Финландия, например. Не онези, за които обичайно бихте си помислили, и под точка В, тези държави, които имат истински проблеми. То ще съберем тези три типа държави, те ще седнат на масата и ще си помислят за това какво трябва да се направи на европейско ниво, за да може да се а, помогне на национално ниво да се направи напредък. След това, възоснова на тази работа, ако е необходимо, ако изглежда необходимо, съм готова да изляза с препоръки. Благодаря ви. Вие се опитахте да отговорите на последния въпрос почти на време, с няколко минути закъснение. Извън графика, но наистина оценяваме вашето вашия опит да обобщите и да отговорите на всеки въпрос, който беше повдигнат. Очевидно е обаче, че винаги, когато комисар Рединг стои от тази страна на председателя на Либе, винаги протичат дискусии, което означава, че трябва да идвате по-често, да ни посещавате. Със сигурност ще има още теми, които да разискваме. Благодаря ви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 за разглеждането на тази точка. Първоначално бяхме предвидели време от 5 до 5.45, което се съкрати с 15 минути. Положението с основните права, стандарти и практики в Унгария, съгласно резолюцията на Европейския парламент от 16 февруари 2012 година. Ще дадем възможност на докладчика да ни изложи своята гледна точка. Той е изготвил и работни документи по темата. Както знаете, предстои официално посещение на делегация на комисията ни в Унгария. То ще се състои в началото на идната седмица, между понеделник и сряда. Ще се състои посещение на специална делегация на нашата комисия – Посещението няма да протече съгласно обичайните ни процедури за изпращане на делегации. Става дума за специална делегация, включваща седмина колеги и председателя на комисията ни. Тази делегация идната седмица ще посети Будапешта, за да разговаря с заинтересованите страни там с представители на НПО и гражданското общество. След завръщането си в Брюксел, членовете на делегацията ще изготвят доклад съгласно мандата, прият от Европейския парламент през февруари 2012 година. Днес няма просто да говорим общо по въпроса, а ще искаме да чуем от колегата Тавареш как тече работата по работния документ. Благодаря, господин председател. Още откакто започнахме работа по този доклад, заявихме, че ще трябва да се споразумеем за методологията – А за да може да се хвърли мост между методологията и самия текст, трябва да установим фактите. За това ще ни послужи предстоящото ни посещение през идната седмица в Будапешта. Основната част от фактите, които сме установили до момента по този доклад, са обобщени в двата работни документа. Трябва да постигнем един балансиран текст, който да се основава на установените факти – Освен това, текстът трябва да бъде изготвен в дух на сътрудничество между отделните политически групи. До момента са изготвени два работни документа. Те трябва да се разглеждат като подготовителни документи в навечерието на посещението ни в Унгария. Могат да бъдат доизменени и допълнени. Първият документ бе изготвен в сътрудничество с съдокладчика Франк Енгел. Той се отнася до съдебната система. Вторият документ визира основните ценности и права. Той бе изготвен от мен в качеството ми на докладчик и нашият председател и докладчик в сянка по темата господин Фернандо Лопес Агилар документ, работните документи, които предстои да се изготвят, ще бъдат обсъдени с докладчика. Единият ще бъде на тема Свобода на средствата за масово осведомяване. Той ще бъде изготвен успоредно с доклада за свободата на медиите, който ще бъде изготвен съвместно с колегата ми Ренате Вебер. Тези останали два работни документа ще бъдат изготвени след завръщането ни от Унгария. Всички тези работни документи са доста сухи, тъй като не съдържат тълкуване, не съдържат и заключения. И това не е случайно. Основаваме се на действащата нормативна уредба, на договора, на хартата на основните права, както и на текстовете, предоставени от унгарските власти. Имам предвид текста на основния закон и на кардиналните закони, приети миналата година. В работните документи, освен това, се позоваваме и на документи, предоставени от други институции, работещи по тази тема, като Европейската комисия и Венецианската комисия на Съвета на Европа. Използваме в доста голяма степен становището на Венецианската комисия. Използвахме го при изготвянето на първите работни документи. Ще го използваме и за останалите два, за да се основем на наистина надеждни факти. Що се отнася до общите европейски ценности, няма да определяме ценностите общо, така както са залегнали в договорите. Визираме кардиналните закони и някои от разпоредбите на новата унгарска конституция. Търсим отговор на въпроса дали те са относими до въпроси, свързани с взаимното доверие. Разбира се, един от основните въпроси който поставяме в изготвените до тук работни документи, е въпросът за разделението на властите. Не правим конкретни изводи по този въпрос. Към момента заявяваме единствено, че разделението на властите е сред основните елементи на една демократична система. Разглеждаме ограниченията във връзка с това, що се отнася до основните права, договорите и новоприетото в Унгария законодателство. За мен би било много полезно не да монологизирам, а да ви изслушам. Би било много полезно да изслушам докладчиците в сянка и съдокладчика. Ще изслушам с интерес вашите коментари и евентуални възражения. С удоволствие ще разгледам и всякакви коментари по първите два работни документа, които бихте искали да ми изложите в писмена форма. Това бе всичко за сега от моя страна. Очаквам вашите реакции. Председателят. Благодаря на господин Таварес. Нямам нищо против работния документ, дори напротив, според мен той отразява загрижеността ни във връзка с конституционния аспект, с основните права, с разделението на властите, с привеждането в съответствие с Лисабонския договор на Конституционния съд и на органите на съдебната власт, както и с новоприетите кардинални закони. Тези наши опасения са изразени по един изключително обективен начин. Има ясна препратка към пътната карта. все още ни предстои допълнителна работа по тази тема. Ще изчакаме края на посещението в Унгария, което ще ни помогне да съберем, установим допълнителни факти. Тези факти ще могат да бъдат взети предвид при по-нататъчните разисквания. Сега ще дам думата на господин Енгел. Благодаря, господин председател. Благодаря на двама ви за втория работен документ, подобно на първия. Той визира редица области, които са потенциален източник на проблеми. Сега, след приемането на основополагащи закони в Унгария. За да може документът действително да е обективен, ще трябва да направим някои сравнения по четири точки. Първо, приемането на новата конституция по ускорена процедура, без провеждането на обществени консултации. Всъщност, преди приемането на окончателния текст, Имаше много становища в рамките на публичните консултации. Конституционните органи в която и да е държава се учредяват едва след като парламентът гласува Конституцията. След като Конституцията бе гласувана от парламента, бяха проведени широки обществени консултации. Второ, така наречените кардинални закони. Да, те могат да съставляват проблем. Сигурен съм, че ще говорим за тях идната седмица. Какво точно уреждат тези закони? В Конституцията има много препратки към закони. Според мен няма проблем с това. Защо? Защото Конституцията не е предизборна програма. В нея не може да бъде уредено всичко, така че е естествено да се съдържат препратки към законодателни актове. Няколко думи за Конституционния съд, за това кои хипотези подлежат на съдебен контрол от страна на Конституционния съд. Ще ви дам един пример с Белгийската конституция от 1993-1994 година. Белгийският арбитражен съд трябваше да преразгледа три члена от Конституцията. Единият визираше равенството на гражданите пред закона, другият е, свободата на образованието. Of, many, uh, that... Това е само един от многото примери, които иллюстрират, че Хипотезите, които подлежат на съдебен контрол от страна на Конституционния съд, са различно уредени в различните държави членки. И като се има предвид това, не виждам какъв е проблемът в Унгария. И нека направя едно доста тривиално предположение бюджетът и пълното право на осмотрение на унгарския парламент във връзка с бюджета. Неодавна тук в парламента бе постановено, че държавите членки вече нямат право на осмотрение по отношение на бюджетите си. След приемането на фискалния пакт, нито един национален парламент няма да разполага с осмотрението по отношение на бюджета си, с което е раз... на държавния бюджет, извинете, с което е разполагал в миналото. В Германия има един нормативен акт, така нареченият финансов регламент. Съгласно този регламент, бюджетният дефицит не бива да надвишава инвестициите. Германският конституционен съд може да преразгледа бюджет, проекто бюджет и да го обяви за неконституционно съобразен, ако той не е в съзвучие с тази разпоредба на финансовия регламент. Сега Говорим за фискален съюз, за бюджетен съюз. Абсолютно неподходящи според мен инструменти, тъй като те водят до пълната загуба на право на осмотрение на националните парламенти. Не можем да обвиняваме Унгария, тъй като тя един вид предварително обявява бойкот на подобни мерки. Можем да обмислим изготвянето на доклад по собствена инициатива във връзка с правото на осмотрение на националните парламенти по отношение на бюджетите им. Председателят, благодаря ви. Както казахте, не бива прибързано да правим заключения по същество по този въпрос, тъй като има още много какво да направим, за да постигнем напредък. Но трябва да се споразумеем за темите, които ще залегнат в работната програма за посещението. Трябва да постигнем такова споразумение а трябва и да се вместим в времето си, което е предвидено по дневния ред. To, uh, to... Благодаря ви, господин председател. мих искал само да добавя два кратки коментара. Не искам да навлизам в подробности. Сигурна съм, че всички тези въпроси ще бъдат обмислени и част от коментарите ще бъдат получени в писмен вид, защото нямаме време да обсъдим тук всичко. Единият му коментар е свързан с кардиналните или основните закони. Може би вече знаете, че няма толкова много кардинални закони сега, колкото имаше преди приемането на новата конституция. Борят на този вид, тези видове закони, този вид закони, извинете, всъщност намаля. И всъщност наличието на тези основни закони никога не е било поставяно като проблем. Не разбирам защо изведнъж това се превръща в проблем. Броят на основните закони не се е променил. Освен това, международните институции предложиха да бъдат прияти подобни основни закони, тъй като те гарантират правна сигурност. Но самият брой на тези основни закони не се е увеличил. Беше споменан също така и въпроса, че не се споменава изрично забраната на смъртно наказание. Отмяната на смъртно наказание беше приета чрез решение на Конституционният съд. Това решение продължава да е в сила. То е част от Конституцията. Освен това, Унгария е подписала международни споразумения относно този въпрос и полава редица ангажименти съгласно международните договори и международното право. Може би погрешно се възприема доживотната присъда без право на обжалване – мога да ви уверя, че огромен брой, близо 900 хиляди души поискаха всъщност този параграф изрично да бъде включен в Конституцията. Разбира се, има и други въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Струва ми се, че има известно неразбиране, известно объркване и ще се радвам да мога да ви изпратя коментарите си в писмен вид. Госпожа Кинга Гьонц, и ще направя няколко бързи коментара, защото сигурно ще може да обсъдим този въпрос по-подробно утре. Първо, очудих се, че Венецианската комисия критикува броя на основните закони. Не мисля, че броят сам по себе си е определящ. Проблемът е, че когато тези закони са основни, тези разпоредби са като записани на камък, така да се каже, и новото правителство, което идва на власт след нови избори, няма как да ги промени. Става въпрос за решение в областта на пенсионната система, на здравеопазването и други подобни области. И те са разпоредени с основни закони, а е необходимо мнозинство от две трети, за да се променят тези, този вид закони. Ако а, сравним анкетата и въпросите зададени на гражданите на Унгария и реалното съдържание на Конституцията, си даваме сметка, че всъщност тези въпроси плащат много малка част от съдържанието на Конституцията. А ако запитате самите граждани и неправителствените организации какво е качеството на тази публична консултация, а не не се позволяват само на статистиката, ще видите, че отговорите, които ще получите, са много по-различни. Благодаря ви, каза председателя. Думата има госпожа Вержа. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че не бива да се объркваме какъв, каква дискусия водим днес. Не сме тук, за да свършим това, което трябва да свършим другата седмица, а просто за да решим дали сме съгласни с съдържанието на предложеният ни работен документ. Така че би било добре, ако колегите ни от Унгария се придържат към този метод на работа. Председателят, да, точно това исках да кажа и аз. Госпожа, госпожа Вержа. Докато слушах чашата изказванията, се питах какво всъщност обсъждаме в момента. Аз лично смятам, че работните документи проявяват голяма предпазливост и повдигат редица въпроси, без обаче да заместват работата, която трябва да свършим идната седмица. Имам два коментара и един въпрос. Ако правилно разбрах колегата Руи Тавареш, Той се възползва от факта, че е имал възможността да работи с част от законите, които очевидно са били преведени на английски язик. Според мен би било добре всички членове на комисията ни да разполагат с този превод на законите. В противен случай няма да сме в равнопоставени условия на работа идната седмица. Аз лично се опитах да започна на работа по някои други въпроси, които не са обхванати от този работен документ, но имах сериозни трудности, тъй като не знам унгарски и когато разполагам само с текстовете в оригинал, наистина няма как да работя. Извинявам се на колегите от Унгария, не знам унгарски, трудно се справям и с английския в това отношение съм си фантазойка от всякъде. Друг проблем според мен е въпросът за равния достъп до образование. Имаше редица реформи в тази област, които повдигнаха редица въпроси. И бих искала да повдигнем и тази тема. И следващия въпрос е свързан с социалните права и сериозните изменения на Трудовия кодекс. Разбирам, че все още не разполагаме с окончателния график за срещите ни идната седмица, но би било добре да се срещнем с представителите на синдикатите. Това ще би било полезно. Вярно, е, че ние сме представители на Комисията по граждански свободи и правосъдие. Но също така не бива да забравяме, че основните права не са само граждански и политически, те обхващат също така и економическите, социални и културни права. Това е, мисля, че ще спра до тук, за да се впиша в а, а, рамките на днеската дискусия. Госпожа Зибел има думата. Позволете ми първо да Благодаря на онези, които работиха по работния документ и които ще отпътуват следващата седмица за Унгария. Работата ни по тази тема показва колко важно е да работим по същество. Тя показва също така, че независимо от това дали сме доволни от документа или не, понякога разискванията са трудни, когато навлизаме в детайли. Това е така, защото когато разискваме една тема по-подробно, трябва да проверяваме отделни елементи, като например членове от законодателен текст. И не само това, но трябва и да ги поставяме в общия контекст на темата. Искам да ви обърна внимание на един проблем, който постоянно ще бъде в дневния ред на разискванията, а именно законосъобразността и преценката на законосъобразността на дадени действия. Парламентите са демократични институции и това е много важно. От друга страна обаче могат да се допускат и грешки. Това е като с изготвянето на статистики. Всеки, който изготвя статистики, може да допусне някакви грешки, може да зададе въпросите при проучването така, че това да е изгодно за него. Не бивам да допускаме, съдейки по полупразната зала, че темата не среща достатъчен интерес от страна на колегите. Поне ми се иска това да не е така. Смятам, че работата ни по тази тема ще ни е полезна и когато работим по други подобни теми. Да се надяваме, че това няма да ни се налага в бъдеще. I'm getting a little bit... Много благодаря. Малко се обърках не разбирам дали трябва да прегледаме 27-те конституции на 27-те държави членки, според мандата, който ще получим, тъй като това би било наистина почти непостижимо упражнение. Аз лично смятам, че би било интересно от гледна точка на академичната дейност, но все пак ми се струва, че тук трябва да говорим само за Унгария и пак не разбирам откъде идва легитимността на това решение. Струва ми се, че целта ни изобщо е да проверим дали има върховенство на правото, върховенство на закона. Може би не съм съгласна с, с някои от материално-правните аспекти които се засягат тук, но от процедурна гледна точка правото, законите трябва да бъдат предвидими, да гарантират сигурност, както преценя, както спомене и председателят в началото на заседанието, бъдещата делегация в Будапешта е напълно извън всички законодателни рамки по отношение на процедурните правила на Европейския парламент. И затова, според мен, е много важно да изясним дали Европейския съюз възнамерява да дава някакви уроци на Унгария по отношение на процедурно право и на върховенство на закона. Аз нямам нищо против, но и това бих искала да, бих искала да ми уточните каква точно е за, законовата основа за това, което правим днес, за това, което ще правим другата седмица и за делегацията в Будапеща. Питам се защо избрахме точно Унгария, защо точно тези въпроси. Радвам се, че ще засегнем въпроса за трудовото право. Крайно време е да се заемем с правата и с условията, в които работят служителите за по 200-250 евро месечно за големи мултинационални компании, но въпросът ми е отново е защо точно тези въпроси и защо точно тази държава. Освен това ми се струва, че момента, който сте избрали, не е много подходящ. 20 септември е много а, черен ден в историята на Унгария. Там си на този ден отбелязваме годишнината от полицейското насилие по улиците на Будапешта. На същия този ден стотици, стотици невинни бяха арестувани и хвърлени в затвора от едно правителство, което е представлявано тук в ръководството на тази комисия в лицето на госпожа Гьонц. И затова ми се струва, че би било отлична идея днес, на този ден, в крайна сметка, веднъж за винаги да се извиним. Председателят не това е темата. Всеки път, когато вземете думата, повдигате този въпрос. Но не това е темата, която обсъждаме днес. председателят. Тук става въпрос за върховенството на, закона, на закона и Европейският парламент е, даде мандат на комисията по Либе да изпрати делегация в Унгария. В момента, в е, който демократично избрана институция реши с мнозинство да изпрати делегация за конституционен преглед в Обединеното кралство, в Ирландия, в Испания или в Германия, тази делегация ще се състои. И ще... Но тази конкретна мисия се изпраща в Унгария, защото този Европейски парламент взе демократичното решение да я изпрати. И правила, процедурните правила предвиждат делегации, за които нормалните процедурни правила да не се прилагат е, напълно. Целта е да помогна на тази делегация да изпълни своите цели, като по този начин, по никакъв, по този начин не се опитваме да предвидим какъв ще бъде резултат от разговорите в Будапеща, просто да създадем необходимите условия за техните провеждания. Днес сме се обсъждаме дали имаме съгласие и дали приемаме работния документ дали според членовете на тази комисия работният документ ще бъде полезен за изготвяне на окончателния доклад. А окончателният доклад ще бъде изготвен от делегацията и в частност от доклада, до господин докладчика. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря и на вас, и на Руи Таварес за положените от вас усилия в изготвянето на този документ. Според мен този документ е много полезен и не мисля, че трябва да изпреварваме събитията. Искаме първо да отидем в Унгария и да си набавим необходимите факти, след което да ги обсъждаме. Дори в документа има факти, които могат да бъдат оспорени. Това само по себе си е предизвикателство. И ясно си давам сметка, че различните хора, с които ще се срещнем в Унгария, ще имат различна гледна точка по същите тези факти и най-вероятно ще успорят част от тях. Затова смятам, че е много полезно да имаме някакъв най-общ обзор за фактите, с които трябва да работим. Много е важно да поддържаме постоянен и отворен диалог с унгарското правителство, ако наистина искаме да постигнем добър резултат. Напълно съм наясно, че трябва да оставим решението и съденето за след събирането на фактите. И също така трябва да внимаваме да не нарушаваме суверенитета на държавите членки, мисля, че всички уважаваме този суверенитет. И така, действително смятам, че първо трябва да отидем в Унгария, след като трябва да обсъждаме резултатите от делегацията. Аз самата идвам от една държава, която се гордее с факта, че няма писмена конституция. Така че конституциите наистина са различни в различните държави и не бива да го забравяме в разискванията си. Благодаря ви да, разбира се, това е въпрос на принцип, но всички правни системи, които имат конституция, са обвързани от задължителните елементи на договор от Лисабон, където се включва и Европейската харта на основните права на човека, основната харта, хартата на основните права на Европейския съюз. За това става дума. Всички държави членки, включително и вашата държава, включително и моята, са обвързани от този задължителен закон на Европейския съюз, където се включват и основните права. Заключени основните принципи за върховенството на закона, за представителната демокрация, наистина за това става дума. За пряката демокрация, извинете. Наистина това са въпроси, които ние ще отнесем в Будапешта. Някои от нас ще участват в тази делегация. Сега настоявам господин Таварес да вземе отново думата, за да приключи въпроса. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги, докладчици в сянка, но най-вече на унгарските колеги, Имате много повече информация за това, което става. Най-вече защото имате езиковите средства да е, знаете какво става в действителност, така че наистина това е от огромна полза. Ние ще направим всичко възможно да включим вашите коментари в своята работа. Така че мисля, че има някои важни въпроси, на които ще се опитам да отговоря. Благодаря за, за въпросите, които бяха а, повдигнати а, в връзка с, а, фискалния пакт и дали той нарушава суверенитета на, на националните парламенти. Този пакт не е европейски договор. Аз лично съм изразявал съмнения дали нарушава конституцията на моята страна във връзка с бюджетните права, ексклюзивните бюджетни, изключителните бюджетни права на националния парламент, но така или иначе това не е заложено в работния документ. Това все още не е в сила, така че няма все още да си, да си спираме на него, но е важен. Разбира се, по кардиналните закони приветствам е, коментарите, направени от е, Карла Геос и други колеги и може би тук въпросът, който е свързан с броя на кардиналните закони или едновременното одобрение на няколко кардинални закона и дали това може да бъде изчетено за паралелна конституция. Тук не изразявам никакво заключение. Може би това ще е въпросът, за който ще става дума. Има информация, включена във въпросниците и в консултацията сред обществеността, която беше проведена. Включвам и двата коментара. Ако изпратите писмените си коментари, те ще бъдат включени в нашия документ. Въпросите и въпросът и исканията от колегата от Франция са много смислени и мисля, че преведените версии, по които работим, са същите, които има комисията и мисля, че секретарията може да предостави тези варианти на колегите. Много е важно за всички да разполагат с една и същата текстова база, върху която да се работи. Също така по въпроса за работния документ, мисля, че трябва да проведем срещи след посещението в Будапешта, така че да можем да разгледаме работните документи по същество. Отбелязвам си вашия интерес и вашата работа по по трудовото право и е, законите за образованието. Може би е добре въпроса да се разгледа по политически групи. Също така тези работни документи, ако всички са съгласни, могат да се вклю... да включат и становища от други комисии, например по заетост и комисията АВКО. Можем да направим това. И така, да, за да приключа, Възоснова на този доклад няма да прегледаме 27-те конституции, дори неписаните, които не знам как биха могли да се подложат на преглед. Ще погледнем промените в Унгария. Мандатът, който имаме, проистича по същия принцип, по който получава суверенитет и унгарския парламент. И, както каза колегата Макентайр, суверенитета не трябва да се нарушава. Това и поради тази причина сме избрани. Мисля, че всички членове на Европейския парламент, поради самия факт, че са депутати, признават суверенитета на тази институция. И една от, на, едно от нашите правомощия е да контролираме работата на Европейския съюз. Мисля, че суверенитетът е свещен за нас, това е свещена концепция, но така нека да не навлизаме в метафизични концепции. Благодаря на всички колеги за техните коментари. Искам само да добавя, че нашата делегация следващата седмица е, е мисия за установяване на факти. Това ще е нашата задача. И това е достатъчно, че е, мисия за установяване на факти. Всички очакват това от нас. Благодаря на господин Тавареш, благодаря на всички колеги, които е, коментираха по работния документ, работа, която тече в момента. Някои от нас ще участват много тясно в е, мисията в Будапешта през следващата седмица и ще дадем отчет пред комисията Либа чрез нашия докладчик. Благодаря ви. Това е Приключвам заседанието. До следващия път.